страна ще бъдат потвърдени. Комисията по конституционни въпроси предлага тълкуване на член 121 нея първа по отношение на бюрото на комисиите. Тълкованието гласи, че само официалните членове на комисията могат да бъдат избирани като членове на бюрото на съответната комисия. Това тълкование се е, ще бъде четено за приятел, ако утре до началото на заседанието нито една прическа група не възрази и ако 40 депутати също не възразят. Е, текстовете се, може да намерите в, на сайта на Сеанс ендирект. Госпожа Кристиан Москардини ем, се присъедини към групата ЕКАРЕ. Е, с сила от 15 октомври 2012 година. Сега, относно дневния ред.